в резултат на цените на петрола и свиването на економическата дейност и влушаващите се условия на пазара на труда. През 2009 година годишната инфлация беше отрицателна през първите няколко месеца, като резултат от динамиката на стоковите цени, предимно цените на петрола. Ако изключим цените на енергетиката и храните, инфлацията спада от май 2008 година, което отразява на по-умерени темпове на разходите за труд през 2009 година. През май 2010 година годишната инф... инфлация в еврозоната е 1,4 в сравнение с февруари 2009 година, в резултат на промените в цените на енергетиката и храните. Независимо от това, с оглед на прогнозирания растеж, инфлацията се очаква да остане умерена през 2010 година също така и през следващия очакван период. Рисковете остават балансирани и очакванията за инфлацията в средносрочен и дългосрочен план си остават в съответствие с целта на управителния съвет, а именно инфлацията да е около 2% в средносрочен план. Свързването на инфлацията с ценовата стабилност отразява високата стабилност на паричната политика на ЕЦБ. Анализът на паричните и кредитни тенденции потвърждава наличието на инфлационния натиск в средносрочен план. През 2009 година годишния растеж на паричният агрегат спадна значително и успоредно. Към края на миналата година тези темпове на растеж бяха отрицателни. Като цяло, последните тенденции на паричните и кредитни пазари са в подкрепа на оценката за ниски инфлационни рискове в средносрочен и дългосрочен план. През феврари 2010 година годишния растеж на М3 бяха минус 4%. На растежа на М3 и на частния сектор се очаква да останат слаби през следващите месеци. Заслужава си да подчертаем, че годишния растеж на част на банковите кредити, кредити влияе върху тенденциите в кредитите през февруари тези, потока на тези кредити беше положителен. Тези различия в секторните тенденции са в съответствие с предишни тенденции. Миналата година в среда на по-нисък инфлационен натиск ЕЦБ намали процента между януари и май с 150 базисни точки и достигна 1%. Общо намаление след 2008 година достигна 325 базисни точки. Лихвените проценти на ЕЦБ не се промениха след май 2009 година и управителният съвет счита, че сегашните лихви на ЕЦБ са подходящи и очаква ценовата стабилност да се запази в средносрочен план. Освен намаляването на процентите, управителният съвет предприе и други мерки в подкрепа на кредитите през 2009 година, за да се осигури гладкото функциониране на паричните пазари, подобряване на условията за финансиране и да насърчи предоставянето на кредити за економиката. Тези нестандартни мерки постигнаха очакваните цели по-конкретно, оказаха значителен натиск и намалиха междубанковите лихвени проценти и по този начин се, под... се оказа подкрепа на финансирането на домакинствата и фирмите. Като цяло, на временните политически действия в евросистемата в отговор на кризата и ангажимента на ЕЦБ към ценовата стабилност позволиха да се засили доверието, да се запази ценовата стабилност в средносрочен план и да се подкрепи економическото възстановяване в еврозоната в среда на несигурност. Нека сега да кажа, че когато ЕЦБ предприе тези нестандартни парични мерки, те имаха, тя действаше с оглед излизане от кризата. Економическата дейност започна да се възстановява и евросистемата започна постепенно а, прекратяване на унези нестандартни мерки, които вече не бяха необходими. Навременното излизане от тези мерки беше и си остава подходящо, за да се избегне изкривяване на пазара което би могло да проистече от твърде дългото запазване на тези мерки и да се даде стимул на банките да се преструктурират и да укрепят балансовите си отчети. През септември 2009 година и март 2010 ние решихме да изтеглим постепенно някои от мерките за насърчаване на ликвидността и да ограничим броя, частотата и падежа на дългосрочните финансови операции. В началото на март управителният съвет реши да се, възвърне, да се върне към а, тръжна процедура за тримесечните финансови операции, започвайки с операцията, която, проведахме, която ще проведем на 28 април, т.е. утре. Заедно с това ние ще продължим да осигуряваме адекватна ликвидност на банковата система в еврозоната, като се водят основните финансови операции, до тогава, до когато това е необходимо и поне до октомври тази година, за да можем да улесним предоставянето на кредит за, кредити за економиката на еврозоната и да осигурим допълнителна помощ за нейното възстановяване. Разбира се, ако възникнат рискове за ценовата стабилност, управителният съвет ще предприеме навремени и съответни действия. Госпожо председател, нека сега да кажа няколко думи за фискалната политика. Бюджетната позиция през еврозоната се влуши значително през 2009 година в резултат на свиването на економиката, стимулите за фискалната политика и държавната подкрепа за финансовия сектор. Еврос, Последните оценки на Евростат говорят, че средното съотношение на дефицита в еврозоната се повиши до 2% през 2008 година до 6,3% през 2009 година. От 16-те държави членки на еврозоната, 13 вече са предмет на процедура за прекомерен растеж тази година се очаква всички членки на еврозоната да имат дефицит, който превишава 3% от БВП. В съответствие с актуализираната програма за стабилност не се предвижда подобряване на фискалната позиция до 2011-2012 година. Величина, сериозността на влушаването на публичните финанси става още по-ясна от оценките в съотношението дълг БВП се очаква да достигне 87% през 2012 година в сравнение с 66% през 2007 година. Тоест 21 процентни пункта повече, отколкото преди 5 години. Фискалният дисбаланс е значителен, основата му е широка и се очаква да се запази през следващия период. Влушаването на фискалната позиция е особено остро в няколко държави членки. Ирландия, Гърция и Испания отчетаха двуцифрени, двуцифрени величини като съотношение дълг към БФП. Що се отнася до Гърция, има, там има сериозен фискален дисбаланс – пазарът реагира бурно след обявяването на допълнителни фискални мерки от гръцките власти през март 2010 година, ЕЦБ приветства мерките и смята, че те са убедителни стъпки за постигане на амбициозните, но уместни бюджетни цели за 2010 година. Всички тези мерки би трябвало да се прилагат и изпълняват навременно и ефективно. Независимо от ангажимента на гръцкото правителство към изпълнение на мерките през 2010 година обаче и независимо от изявленията на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на еврозоната от 22 март и от еврозоната от 11 април, натискът от страна на финансовия пазар се запази и наскоро се засили. Много е важно економическата програма, която в момента се изготвя от Европейската комисия, ЕЦЕ, от Европейска централна банка, Международния валутен фонд, заедно с е, гръцките власти, трябва да обхване цялостни фискални мерки и структурни реформи, които да бъдат насочени към причините за фискалния баланс и структурни слабости на Гърция, за да се осигури устойчивост на публичните финанси и да се повиши страна, международната конкурентоспособност на страната има притеснение, че запазването на фискалния дисбаланс в Европа и другаде могат да подкопаят доверието на гражданите в устойчивостта на публичните финанси и да бъде свързано с рискове за финансовата стабилност и економическия растеж. В сегашните обстоятелства пакта за стабилност и растеж който беше прият, за да се запазят солидните и здрави фискални позиции, е изправен пред най-сериозните предизвикателства след приемането му през 2007 година. Ето защо сега е задължително всички държави членки на еврозоната трябва да спазват неговите разпоредби. Сега нещо положително в съответствие с актуализираните програми за стабилност всички държави членки на еврозоната, в които има прекомерен дефицит, са в състояние да спазят насоките на съвета. Предвидените мерки са насочени към ограничаване на държавните разходи оказва се, че това е най-ефективният начин да се постигне трайно намаляване на фискалния дисбаланс. Независимо от това, в няколко програми за стабилност фискалната стратегия която се представи, не почива на адекватни мерки. Особено, през, особено що се отнася за последните няколко години от следващия хоризонт. А и някои от прогнози се основават на оптимистични допускания. На 25 март управителният свет на ЕЦБ изрази своят ангажимент към укрепване на съществуващата институционална рамка, за да се укрепи финансовата дисциплина и да се осигури фискална стабилност. Създаването на работна група, която да представи да формулира предложение и да разгледа всички варианти за по-солидна нормативна база е важна стъпка напред. И по-конкретно, задължително е да се предоставят повече стимули държавните е, органи да предприемат политически мерки, които подкрепят стабилността на публичните финанси, а също така, за да може економическия надзор да предотврати бюджетните рискове и да реши структурните проблеми, за да се повиши конкурентоспособността на европейските економики. Госпожо председател, в заключение искам да се спра на няколко въпроса, свързани с финансовия надзор и а, регулиране. след а, дневния след програмата, приета от Г20, се формулираха мерки, само че не бива да самоуспокояваме. Много е важно желанието за регулаторна реформа да не отслабва. Престои много работа. На първо място задължително е предвидените реформи да доведят, да доведат до хармонизирана глобална регулаторна рамка. Второ, задължително е предложенията на Базелския комитет за капиталовите изисквани стандарти за ликвидност – да, да бъдат прияти до края на 2010 година. Освен това, трябва да направим така, че регулаторната рамка трябва да обхване всички финансови институции и проблемите с моралният риск да бъдат решени. В Европейския съюз трябва да се приемат промените в директивата за капиталови изисквания и директивата за управители на альтернативни фондове трябва да влязат в сила. Що се отнася до създаването на нормативна база за надзор, е много важно законодателните предложения след предложението на комисията да се приеме максимално бързо и всички страни да постигнат съгласие. Така че съвета за системен риск и трите надзорни органа да започнат работа на 1 януари 2011 година. Не бива да губим, не бива да намаляваме бързината на своите действия. Европейската централна банка от своя страна ще осъществява своята своите функции, така както прави от самото създаване. Подкрепата от страна на Европейската централна банка няма да доведе до промяна в нейните цели и изпълнението на нейните задачи. Те са определени ясно в договора. Основната цел на ЕЦБ е да запазва ценовата стабилност и съдържанието на единната валута е насочено именно към това. ЕЦБ и националните централни банки са напълно независими в осъществяването на задачите, възложени им от договорите. Следователно, не може да има и няма да има никакъв потенциален конфликт между съдържанието на паричната политика на ЕЦБ, насочена към ценова стабилност и осъществяването на нейните задачи, свързани с опазването на финансовата стабилност. Препоръките на ЕЦБ няма да бъдат свързани с изпълнението на паричната политика на ЕЦБ, нито паричната политика на централните банки на страните извън еврозоната. Заедно с това, пруденциалният надзор на макроравнище може да улесни парично, на съдържанието на паричната политика, като предотвратява системните рискове и ги отстранява, когато възникнат. И преди да приключа, искам да кажа, че навременното и последователно изпълнение на регулаторните и надзорни реформи, по-конкретно създаването на нова нормативна банка за пруденциален надзор на макроравнище, ще даде сериозен принос за ограничаване на системните рискове и укрепване на стабилността на европейската финансова система. За Европейска централна банка е привилегия, че е поверена много важна роля в изпълнението на пруденциален назор на макроравнища в Европейския съюз. Макар, че ни предстои много трудна задача, аз съм напълно убеден, че Европейска централна банка в сътрудничество с националните централни банки и другите членове на ЕЦБ ще успеят да отговорят на това предизвикателство. Госпожо председател, госпожи и господа членове на комисията. Моето изложение пред вашата комисия е последното ми в качеството ми на заместник председател на Европейска централна банка. Искам да ви благодаря за нашата конструктивна размяна на мнение. През последните 8 години винаги съм работил с удоволствие с вас. Мисля, че сътрудничеството ни с вашата комисия винаги е било много плодотворно. Благодаря ви за вниманието и съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря, господин Пападемос. Да. Мисля, че мога да кажа, че споделяме напълно това, което казахте за доброто сътрудничество между нашата комисия и вас през изминалите години. И сега ще пристъпим към сесията въпроси и отговори. Тези, които искат да говорят, да вземат думата, моля да вдигнат ръка, за да могат да ви запиша. през последните 10 минути вече имах над 20 члена, които поискаха думата. някой друг иска ли думата? И така. Първо, Уолф Клинц има думата. Гос, господин заместник-председател, добре дошли тук сред нас. Последният въпрос, който засегнахте, беше най-отгоре на моя списък. Ако обичате да говорите в микрофона, каза председателката. Сега функционира ли? Чувате ли? А, и така, отново господин а, вице председател, благодаря ви за работата, която свършихте в рамките на еврозоната, за това, че работихте в посока стабилизиране на еврото в еврозоната. Тази среща тук е, е непосредствено след срещата в Франкфурт. Искам да направя три коментара. Първо по отношение на кризата в Гърция. Не е изключено пакета за спасителния пакет да бъде комбиниран а, с отказ от а, отделни кредитори ам, немските, френските банки, а, които са кредитори на Гърция, ще трябва да се откажат от своите вземания в размер на 30-40%. Това а, ще отежни ситуацията на тези банки. Предвиждате ли, смятате ли, че по този начин ще се разрази втора финансова криза? В Германия има економисти, които казват, че очаквания пакет за преструктуриране от страна на Гърция възоснова съдържа рискът от рецесията да се изпадне в една депресия. Но по време е, на национал-социализма, по време на голямата криза, беше направено точно същото, да се намалят държавните разходи, при което като резултат беше голяма дефлация. Трябва да имаме една, а, имаме обща валута и а, обща парична политика, но, трябва, но нямаме обща данъчна политика. Това значи, че пактът, който беше прият, е недостатъчен. И срещу този пакт имаше редица нарушения и то често. Това, което е важно за стабилността е наличието на конкурентоспособност. Знаем, че държави като Испания имаха балансирани а, бюджети. Но ам, а, економическата политика се насочи главно в а, строителния сектор и беше нарушена конкурентоспособността. Искам да ви попитам как можем да се справим с този проблем в бъдеще. Благодаря ви. To... Мисля, че ще трябва да групираме въпросите, защото иначе няма да можем да се справим, няма да не стигнем времето. И така, следващия въпрос. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Подимата има думата. Благодаря за, също така на господин Пападемос за е, изчерпателната презентация. Първо относно преговорите, които се водят тази седмица между Европейската Централна банка, е, Международния валутен фонд, гръцките власти и еврозоната. Искам да е, поговоря малко за този договор, който се изгражда и за механизма за подкрепа. Е, Искам да видя каква е ролята на Европейската Централна банка в него. И също така искам да попитам каква е според вас конкретната роля на ЕЦБ е, за контролирането и управлението на въпросния механизъм. Също така, относно финансовите проблеми и бюджетните проблеми в еврозоната, а именно, че 13 държави от еврозоната в момента имат бюджетни проблеми, споменахте Гърция, в частност, говорихте за мерките, които бяха вече взети от гръцките власти. Казахте, че тези мерки са строги, стрикни, много амбициозни и нужни. И също така, че е много вероятно обаче натиска от страна на пазарите да продължи и дори, както стана напоследък, да се засили. Та, да. Искам да ви попитам, на какво мислите, че се дължи този натиск от страна на пазарите? Мислите ли, че става въпрос за недоверие от страна на пазарите спрямо мерките, които бяха предприяти в Гърция? И считате ли също така, че този натиск а, има за цел само единствено Гърция или въобще цялата еврозона. И много е вероятно, всъщност, евентуално може ли да видите, да презгледате политиката на ЕЦБ за отпускането на средства относно, а, примерно, криза в дадена страна. Тоест да не се дават средства директно на страната, по някакъв начин да се подсили търговския, дънската политика на страната, за да не се предизвикват други проблеми. Филип. Да, благодаря. Благодаря, господин Пападемос, за вашето, вашата презентация. Гърция. всъщност, зачитали независимостта на Европейската Централна банка. Мисля, че бихме желали да видим също така същото ниво независимост и на политиците, които решават. Но както често съм казвал тук в тази комисия, колкото пъти е себе се подчертава нуждата от справяне с а, проблемите, най-вече примерно с финансовите недостатъци, мисля, че трябва да имаме политическо решение за това как да се постигне финансовото здраве. С момента много държави имат дефицити. Това не е здравословно, така да се каже. Но как трябва да се справим? Дали да се увеличат доходите, дали да се намалят разходите? Това е проблема. Ние сме, а, ние сме отговорни пред нашите избиратели. И съответно трябва също да отговаряме. Нека да погледнем какво става пред, в други области, например здравеопазването. 16% от ББП се харчи в нашата държава а, за здравеопазване. Това е един от най-лошите проценти в Европейският а, съюз. Така че моля, ако искате да останете независими, моля, спазвайте, зачитайте независимостта на политиците, които, с които работите. Благодаря. Да, виждам, че тук вече се натрупаха едни такива интересни, трънливи въпроси. Може би ще искате да отговорите. Има още четирима, които очакват да зададат въпросите си. Okay, I'll uh, take them one after the other, although there are some interrelationships. Uh, по първият въпрос, който беше повдигнат, дали финансовата криза все още продължава и дали ще има допълнителни рискове, които ще доведат до втори кръг, така да се каже, банкова криза. Не мисля, че такъв ще е случая, но е ясно, че банковата система в, в еврозоната все още се адаптира. И процесът продължава, но като че ли се забелязват вече признаци за охлаждане, така да се каже. Но не е изключено в следващите години, като в последствие от една умерна економическа дейност, да се увеличат а, някои отпускания на заеми а, с евентуални а, разминавания между реалната економика и финансовата система. Това, тази несигурност в финансовата стабилност съответно води до несигурност в цялата финансова система. Но като цяло мога да кажа, че сме е, вече извън кризата и очакваното възстановяване на економиката, дори и е, сравнително слабо все още, вече започна. Беше предложено, че програмата за фискална консолидация – трябваше, която имаше за цел да намали а, фина, бюджетните дефицити за кратко време, в много кратък срок до 3% и под 3%, вече действа. И бих казал, че не бива автоматично достигаме до заключение, че фискалната консолидация ще има като цяло обратен ефект върху економическия ръст и економическите постижения. Напротив, мисля, че е важно да се прави разлика между краткосрочният временен ефект, който може да бъде негативен, с дългосрочният постоянен положителен ефект, който всъщност очакваме. И мисля, че това е причината, поради която фискалната консолидация и устойчивостта на обществените финанси се считат като основни цели на тази политика. Защото ако това не се предприеме, съответно влиянието върху лихвените проценти и върху ам, бизнеса в частния сектор ще доведат до негативно влияние върху економиката. А, така че целта е да имаме устойчиви финанси, да подкрепим дългосрочни економически ръст и е, съответно очаквам, че страните, които предприемат значителни финансови адаптирания в краткосрочен план, ще а, имат като резултат дългосрочни положителни ефекти от а, фискалната адаптация. Защото ще има допълнителни средства, които ще а, бъдат достъпни на разположение на частния сектор на економиката. И в момента, в който текат тези реформи а, и когато вече започнат да се виждат дългосрочните положителни ефекти, доверието ще се възстанови, както е случая с Гърция. В но това адаптиране трябва да се комбинира с структурни реформи, за да се повиши ефективността на економиката и да се подсили конкурентоспособността на световен план. И само така може да се подкрепи економическата дейност. Ще се съглася с твърдението, че през изминалите три години економическия контрол в Европейския съюз и еврозоната не е бил достатъчно адекватен а, относно налагането на нуждата фискална дисциплина, защото всъщност трябваше да изградим едни а, буферни зони, така да се каже, къде, с, които да се осигурим в случай на криза. тоест, не сме били достатъчно ефективни не толкова в контрола като че ли, защото такъв се осъществи, а по-скоро в оценката ни относно все по-голямата разлика а, в а, бюджетите и това, това засяга най-вече страните, които пострадаха в тяхната конкурентоспособност и това засяга също и почти всички държави в Европейския съюз. И а, ние се стремим от една страна да подсилим пакта за стабилност и растеж и от друга страна да намалим и да предотвратим натрупването на фискални неравновесия, дисбаланс и едновременно с това да разширим економическия контрол, като едновременно с това подсилим економическата конкурентоспособност в международен план и да я възстановим дори, като подсилим ефективността и кохезията в зоната на европейската економика. Относно ролята на Европейската централна банка в преговорите, ние сме един от партньорите и се сътрудничим с Европейската комисия и с Международния валутен фонд – и допринасяме за изготвянето на програмата, заедно с гръцките власти. Тази програма обаче трябва да бъде допълнена, преди да се вземат какъвито и да било други а, окончателни решения, най-вече относно финансовите механизми. И ще се наблегне също на проблемите, свързани с фискалните адаптации. Те са в същността на този план – и също така с, ще наблегнем на реформите, които ще подпомогнат засилването, подсилването на гръцката економика. И още нещо, което, на което искам да наблегна. Мисля, че е много важно за европейските економики националните политики, било то относно заедостта, относно данъците или пък реформите, които се предприемат, да се програмирани така, че да съвпадат с целите на общата валутна политика и ЕЦБ, е, за да се задържат дефицитите под 2%. Е, и бих е, казал, че целите ни при... Това трябва да са целите ни при националните политики, защото не можем да предвиждаме в по-дългосрочен план националните проценти инфлация да се отклоняват от цифрата 2%, която залагаме. И това трябва да ни бъде един от основните елементи в политиката. И ЕЦБ в този случай всъщност действа като партньор, който ще подпомогне процеса, ще даде съвети, но няма да даде финансиране. А, председателката ми казва, че все пак сме ограничени във времето. Ще се опитам да бъда кратък. В такъв случай, нека да кажа нещо и по другите въпроси за натиска, който се оказва от страна на пазарите в случая с Гърция и също така за това дали страната е ще има възможност да рефинансира своя дълг. Това, което е важно сега, е да погледнем напред и да видим дали тази програма, която изготвяме, ще бъде приложена правилно. По точката относно това, че ЕЦБ е по-скоро говори за, за разходите, за намаляване на разходите, вместо да затяга на дефицитите. Нека да кажа, че е, състоянието на частния сектор, на економиката в частния сектор не винаги е най-добрият е, е, катализатор, най-добрият е, лакмус, така да се каже, за развитието на економиката бихме могли да имаме също така един по-ефективен обществен сектор, но в повечето случаи ситуацията не е такава. Но това, което казах, че ако се средочим върху разходите, това е важно, защото според натрупания опит вече се доказва, че това е най-добрият и ефективен начин да намалим неравновесието, дисбаланса в бюджетите. Тук говорим най-вече за нещо, което сме установили от личен опит. Това не е политическо решение или нещо такова, това е просто нашият исторически опит, така да се каже. Както обикновено, е, имаме проблем, е, е, защото се задават въпроси, които предполагат подробен отговор. Шест души са се записали за изказване и въпрос. На теория ни остават 4 минути, но аз ще, допу... аз ще дам възможност за още 15 минути, тъй като в... когато започнахме в 9.15 нямаше достатъчно депутати. И моля ви, от тук нататък не задавайте повече от един въпрос и а, не повече от една минута. Господин Хунтис. Благодаря, госпожо председател. Господин Пападимус, господин Засник председател, много се радвам, че сте тук. Искам да ви благодаря за това, че дойдохте тук. Искам да ви благодаря за направеното изложение. Въпросът, който искам да задам е свързан, разбира се, с Гърция. Вашият отговор няма да бъде в качеството ви на грък, а на заместник-председател на БЦБ. И въпросът ми е, какви чувства предизвиква от вас участието на МВФ в еврозоната? Това се случва за първи път. Защо е необходимо това участие? вие, решението не е ваше, ваше, но съгласен ли сте, тревожи ли ви това? Централната банка смята ли, че има нещо, че ако подобна процедура бъде прията за Португалия и Испания, ще възникнат, възникнат драматични събития? ако Международния валутен фонд налага нови правила, тъй като смята, че програмата за, финанс, за подобряването на а, финансите не е достатъчна, каква роля ще играе Европейската Централна банка? Благодаря. Не е, е честно да давате възм... да да искаме от господин Пападимус да отговаря за 3 минути на 20 въпроса. Свен, възоснова на годишния доклад искам да кажа, че според мен вътрешния дисбаланс и различията между държавите членки не, са доста... не се радват на достатъчно внимание въпросите са разгледани достатъчно от гледна точка на публичните финанси, но от гледна точка на паричната политика подходът е доста слаб. Аз няма да задавам въпрос, ще направя само коментар. След като посетихме ЕЦБ, ние се притесняваме относно правата на Съюза в вашата институция. Ние смятаме, че трябва да спазвате международните стандарти по отношение на вашите служители. Има какво да се направи в това отношение. Няма да говоря повече в интерес на времето. Катрин има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Пападемос. Съвсем кратък въпрос за основните полуки, които можем да извлечем от гръцката криза. В е, много коментатори казват, че и Португалия е в тревожна ситуация от гледна точка на високия риск и устойчивостта на публичните финанси, представлява средносрочен риск заедно с Белгия, Франция, Люксембург, Австрия и еврозоната. И това, което ме притеснява, че ако не извлечем полуките от гръцката криза, не искам и да си представям какво може да се случи в бъдеще. И накрая, кой ще заеме вашето място в управителния съвет? Нашата комисия утвърди заместника, а именно господин Виктор Константино. Удобулман е следващият. господин Пападемос от името на социалистите и демократи тук в комисията. Искам да изкажа нашата благодарност за работата ви през, с нас през последните години. Разбира се за това, че работите в тази тежка ситуация. Не само Гърция засегната, а и други страни. В комисията беше казано, че имаме нужда от економически механизъм който може да гарантира, че може да се финансира и гарантира средства за държавите членки без ам, да се спекулира с тях. Тъй като това заседание е последно тук с нас, исках а, а, да изкажете вашата лична позиция, а не да се чувствате длъжни да изказвате мнението на вашата институция. Последните оратори е, е Вернер, господин Ланген. Не искате да се изкажете, Анике. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. От е, една страна реформата в рамките на надзора. Не говорете толкова бързо. Първият ми въпрос се отнася до реформата в надзора. Важно е надзора да бъде реформиран, системата да бъде реформиран, така че от 1 януари да може да влезе в сила. Говорим все повече за едно европейско решение, що се отнася до банките и международната търговия. В съвета на ЕКОФИН и в рамките на предложението на комисията става въпрос по-нататък за национални надзорни органи с европейско измерение. Е, Парламента иска намирането на решение на европейско ниво. Комисията и съвета не са толкова амбициозни в това отношение. Какво смята по този въпрос? Европейския комитет за системен риск, този орган е много ам, важен и смятате ли, че може да не бъдат представени държавите членки в тази организация? Сега, опитайте се да отговорите максимално бързо на тези въпроси. Що се отнася до участието на Международния валутен фонд? Участието на Международния валутен фонд беше предвидно при предоставянето на експертни знания и подкрепа. Взе се решение в случай на активиране на механизмите за финансова подкрепа и държави членки на еврозоната и Международния валутен фонд ще участват. Важното е програмата, която е изготвена, както вече казах, да бъде приключена на време и да бъде насочена към първопричините на кризата. Мисля, че няма да има трудности при постигането на обща позиция. Възможно е да има потенциални трудности при в разговорите. Мисля, че всички институции, както и гръцкото правителство, преследват ни същи цели. Uh, internal... Нашият доклад поставя акцент върху вътрешния дисбаланс в економиките, но при изложенията, и слушванията на председатели на други форуми беше поставен акцент върху, на, върху това, че трябва да се наблюдават внимателно дисбалансите. Що се отнася до Съюза през последните три години, позицията на синдикатите се засили. Ние признахме е, съвсем е, наскоро тяхната, е, скоро тяхната роля. Основните полуки от еврозоната, от кризата в еврозоната са извлечени в Гърция и гражданите и, общ... и властта разбират, че е необходимо да се постигне солидна фискална позиция а също така и, че са необходими реформи в интерес на ефективността на економиката. Подобни проблеми съществуват и за други страни. Някои трябва да работят повече в областта на фискалната политика, други трябва да повишат своята конкурентно способност. И последните събития така както казаха някой звънец, който ни призовава да възстановим конкурентоспособността и да постигнем солидна фискална позиция. Така че евентуална зараза от Гърция за други страни действително е нещо, което не може да не притеснява. Бих казал, че личното ми мнение, че в краткосрочен план ние трябва да започнем с укрепване на съществуващата институционална рамка и да засилим пакта за стабилност и растежно, заедно с това и надзора. И по този начин да предотвратим повторно възникване на криза. Мисля, че акцента трябва да бъде повече върху превенцията, отколкото върху механизми, насочени към преодоляване на кризата веднъж възникнала. Сега, точните механизми ще, ще трябва да се приемат след внимателно обмислене, тъй като трябва да съответстват на разпоредбите на договора. И по-конкретно, разпоредбите, е, които не допускат е, спасяване на изпаднала в е, затруднение страна, също така да съответстват на принципа, свързан с моралния риск и заедно с това механизма трябва да може да да преодолява кризата и заедно с това да предотврати бъдещи кризи последните два повдигнати въпроса за реформата в надзора, да, ние сме благодарни за позицията на вашата комисия, но на този етап смятаме, че предложенията на комисията за пруденциалния надзор са реалистични на този етап. Вярно е, че практическият надзор е в компетенциите на държавите членки. Но реформата в пруденциалния надзор на макроравнище е, е свързана с укрепване на координацията и сътрудничество в надзора. Но заедно с това и за преодоляване на бъдещи кризи. Надявам се, че не съм прекалил. Благодаря ви. Убедена съм, че има за какво да си говорим цял ден. За съжаление, дневният ни ред е много натоварен и той включва надзорния пакет. Но тъй като ние за последен път сме заедно, искам да ви благодаря за положените усилия през годините и за начинът по който полагате усилия да отговаряте на нашите въпроси, винаги в кратки срокове. Благодаря ви още един път и ви пожелаем и ви желаем всичко най-добро в бъдеще. Благодаря. Беше ми приятно да участвам в заседание с вашата комисия. Okay, colleagues, we'll move on to the votes in just a minute. И така, колеги, нека да пристъпим към гласуването, но ще ви дам няколко минути да се организирате, да си вземете списъците за гласуване и така нататък. И ще изпратя в това време нашия гост. Колеги, надявам се, че всички вече си имате картите за гласуване. Ако се наложи да гласуваме електронно. Right, where's the hammer? Okay. The way, Okay, members. Um... и така, колеги, нека да се опитаме да започнем. Предполагам, че няма да има кой знае какви проблеми с гласуванията. Отворихме прозорците, виждате, дигнахме шторите. шторите бяха спуснати заради видеопрезентацията на заместник-председателя на ЕЦБ. Сега малко вкарваме естествена светлина в демократическия процес, протичащ в тази зала. Така че ще гласуваме по точка 10 от дневният ред регламент за групово освобождаване на моторни превозни средства. посъветвахме да гласуваме анблок. Някой има ли нещо против? Не виждам да е такъв случай. В такъв случай можем да гласуваме анблок по е, текста. И точка 5 новия. 5А. За, против, въздържали се, приема се. И така, с измененията, текста с измененията, за, против, въздържали се, приема се явно. Преминаваме към точка 11. Регламент за групово освобождаване на моторни превозни средства. Също тук има няколко компромиса, но като цяло не е проблематичен текста. Първо изменение едно от социалистите и демократите. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към компромис А. За? Против? Въздържали се. Приема се. А сега пристъпваме към параграф 3 от оригиналния текст за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4 от социалистите и демократите, кой е за, против, въздържали се, приема се. А сега компромис Б за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис се. тук ни се казва да отидем към параграф 6 от оригиналния текст. предполагам, че трябва да се гласува в такъв случай. И така, кой е за параграф 6? Прожив? Въздържали се? Приема се. А сега А, извинете, тук имаме малък проблем. Сега пристъпваме към точка 6b. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А сега пристъпвам към компромис С. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А сега можем да пристъпим към компромис Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега можем да пристъпим към компромис Е. Част А. Кой е за? Гласуваме компромис Е, част А. За. Против. Мисля, че ще е по-добре да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Гласувайте електронно, моля. Всички ли гласуваха? Или с изключение на госпожа Лулинг? Кой има проблеми с гласуването, освен госпожа Лулин? Не мисля, че всички други гласуваха. Не, не, ще гласуваме отново. Моля, гласувайте отново. Прекратяваме гласуването. Моля, преместете се на съседното място, ако не ви работи машината. Сега вече прекратяваме гласуването. А, какъв е проблем? А, сега имаме твърде много гласували от социалистите. А, госпожа председател, ние никога не сме достатъчно много. Добре. Прекратяваме гласуването. Отхвърля се. След като се отхвърлям, пристъпваме към компромис Е, част Б. Кой е за? Никой не гласува. Вдигайте си ръцете, моля ви. Кой е против? Въздържали се? Мисля, че това се приема. В такъв случай, наистина ли искате да го проверите електронно? Не. Добре. Компромис е част С. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега пристъпваме към 7D. Кой е за? Това е изменение на НП, е така че мислех, че НП е ще гласуват. Кой е за? Ама, никога няма да спечелите, ако не си вдигате ръце. Господин Пол, бихте ли нахарали групата си да гласува?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 против, въздържали се, приема се. Компромис в част А, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис в част Б, за, против, въздържали се, приема се. И така, пристъпваме към параграф 8, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х, част А, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х, част Б, е, тук имаме разделно гласуване в три части. И така, кой е за първата част? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно по първата част на компромис ХАШ. Прекратяваме гласуването. Наистина се приема. И така пристъпваме към втората част. Кой е за? Кой е за? Това е втората първа част. Ако мога така да се изразя. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се със същото мнозинство. И сега третата първа част. Ако искате, ще гласуваме електронно. Ако желаете по втората част, добре, нека да гласуваме електронно по втората част. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. Приема се с голямо мнозинство. И сега вече гласуваме третата част. Кой е за? Третата първа част, да уточня. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че също се приема, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. Приема се. Така става по-лесно. И така, компромис и. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към компромис към точка 9c. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 9D. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Ж. Част А. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Ж. Не. А в така част Б отпада всъщност. И сега пристъпваме към точка 12 от социалистите и демократите. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 13. За? Против? Не още. Ще гласуваме блок от, е, от точките в преамбила. Но сега гласуваме параграф 13. Приема се. И сега можем да гласуваме точките от преамбила в онблок. Съгласни ли сте? Добре. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Всичките се приемат. Чакайте за момент, казва председателката, да се ориентираме къде отиваме сега в текста. И така, нови точки, нови съображения. А от НП, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И така, оригиналната точка а, от преамбюла А. Е за? Против? Въздържали се? Приема се. Б. Приема се. С. За, против, въздържали се. Приема се. Д. За, против, въздържали се. Приема се. Е. За, против, въздържали се. Приема се. Ф. За, против, въздържали се. Приема се. Г. За, против, въздържали се, приема се. Нова точка Х, за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Точка преамбюла Дж, за, против, въздържали се, приема се. Точка преамбюла К за, против, въздържали се, приема се. Нова точка от преамбюла L от НП за Шон Пол. Съгласен ли сте с вашето собствено предложение? Да, приема се. Точ, точка от правила L на социалистите и демократите. За, против, въздържали се, приема се. И така, нова точка. L. A. ТНБ за, против, въздържали се, приема се. L. B. За, против. Нека да проверим това по електронен път, защото не съм сигурна какво точно се, е, беше резултата. И така, гласуваме точка от преамбюла LB. Знам, че е малко объркващо, но мисля, че ви разбирам. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. Приема се. Точка от било М. За, против, въздържали се, приема се. Е, точка М на социалистите и демократите. За, против, въздържали се, приема се. новата точка от преамбюла МА за, против, въздържали се, приема се. Всичко ли гласувахме? Всичко е наред. А сега, нека да гласуваме по така изменения текст. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Поздравления на някого. Трябва да кажа на секретарията, че работихме много сериозно и се опитахме да изгласуваме всичко. Сега преминаваме към точка 12. Okay. Right, I have to read out the... Трябва да прочета бележките на председателя, както ми казват. Възможно е да се отложи гласуването в пленарната зала, защото председателския съвет на 22 април реши да отложи решението за следващите стъпки за а, насоките за економическата политика или насоките за политиката за етоста. Причината е, че съветът не предоставя на парламента достатъчно време да отговори. Това въжи особено за комисията по заетост. Има задължение да се изчака становището на парламента. По-късно днес на заседанието на координаторите ние ще обсъдим какво ще предприемем, дали ще гласуваме следващ седмица, дали ще изпратим писмо или ще изчакаме а, ново съобщение от Оли Рен. Така че сега само ще, ще се занимавам само с устния въпрос. Това е поради искането на председателския съвет, за да видим да направим една равносметка, докъде сме стигнали. Нищо не пречи, обаче ние да си вземем решение в, в рамките на нашата комисия. И така, параграф 1. Първо на оригинален текст, който е за, против, въздържали се, приема се. Първи въпрос, внесен от социалистите демократите за, против, въздържали се, приема се. Втори въпрос. Внесен от социалистите и демократите за, против, въздържали се, приема се. Трети въпрос. Оригинален текст. За, против, въздържали се, приема се. Четвърти въпрос. За, против, въздържали се, приема се. Пети, въп... Пети въпрос променен от Ауде за, против, въздържали се, приема се. Всичко останало пада, така ли? Пита председателката. И сега гласуваме текста в изменения му вид за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви много. И сега Следващата точка в дневния ред е размяна на мнения по измененията върху надзорния пакет. Мисля, че тъй като предишният опит говори, че много голям брой депутати искат да се изкажат и не съм убедена, че ще имаме достатъчно време да зададем възможност на всички и всички докладчици да могат да се изкажат по два пъти. Ще ви помоля да бъдете кратки. И ще започнем с кратко изказване от страна на всеки докладчик като се поставя акцент върху това докъде сме стигнали в преговорите по компромисните изменения. Искам да ви напомня, че на теория ние все още се опитваме да гласуваме. Uh с 10 минути сме изпреварили програмата, но мисля, че трябва да продължим. Пък и часовете са само ориентировачни. И така. Ще дам първо думата на докладчика за Европейският банков орган. И колкото по-кратко говорите, толкова повече възможности ще имате да се изкажете в два пъти. Ще се постарая да бъда кратък, но не мога да обещая, че ще бъда точен. Всеки парламентарен доклад е резултат от е, колективни усилия. Е, това въжи в особен, е, с особена сила за този конкретен доклад, тъй като се движим в непозната територия. И всички доклади от този пакет трябва да се основават на една и съща философия. Искам да благодаря на докладчиците, докладчиците в Сянка, онези, които представиха своите становища от а, е, другите комисии, като Комисията по институционални въпроси, където се гласуваха с а, широко, с голямо мнозинство. Днес ще имаме още едно заседание, където ще продължим да работим върху позициите на различните докладчици. Ще продължим да работим и след гласуването в комисията и преди гласуването в пленарна зала. Е, парламентът трябва да има много твърда позиция при преговорите с съвета. Аз разгледах измененията, представих консолидиран текст, включващ измененията, които са приети, които не са били приети, нези, които са приети частично. Текстът е временен, неокончателен, той сигурно ще се промени и е, депутатите ще видят измененията в момента, в който бъдат е, прияти. Що Що се отнася до измененията, отчел съм предишните доклади на парламента от 2000 година и доклада на госпожа Ферейра за управление на кризи. Второ, всички докладчици, а и аз самият, използваме за основа текста на комисията, а не на съвета. Текстът, предложен от съвета, беше оценен от координаторите и те казаха, че е неприемлив от гледна точка на нашите амбиции в парламента. Докладът, който аз внасям, се основава на три основни принципа. Първо, то това е въпрос, имащ отношение към единния пазар и не бива да допускаме раздробеност на стандартите и практиката. Трябва ни по-добър надзор и не трябва да допускаме рискове за дънакоплаците и не бива да допускаме цената на кризата да се в бъдеще да бъде понасена от дънакоплаците. Ето от тук и а, точка от преембила 4, където се казва, че има цел да се гарантира стабилност на системата, ликвидност, защита на вложителите. Ние трябва да. Това е в потвърждение на необходимостта да регулираме пазарите, не да ги оставяме да се саморегулира. Що се отнася до различията между съвета и комисията. В комисията се говори за технически стандарти, без да се отчитат разпоредбите на Лисабонския договор. Постигна се споразумение с докладчиците и а, в резултат на това споразумение правим разграничение между два вида стандарти. Основни стандарти и стандарти за изпълнение. Първият тип са по член 190, вторите по 109. Освен това, предложените стандарти ще се предлагат от комисията в съответствие с принципа за съразмерност. За да се компенсира за засилените правомощия, Европейския парламент ще играе по-голяма роля. Ние трябва да следователно да бъдем информирани за всички причини, поради които комисията иска да измени или да не се съобрази с дадено наше предложение. И при лоша употреба на стандартите, ние ще имаме право на гласа. Отчетено е становището на заинтересовани лица, на различни заинтересовани групи. Целта е да се направи оценка на въздействието на стандартите. Проблемът с основните стандарти е как да се постигнат онези решения, при които съдържанието няма задължителен характер. Имаме Предвидени са три стълба. Първо информация за парламента, и информация за това, кои страни спазва стандартите. Не спазването на условията следва да се публикуват. Докладчикът от, на друг доклад е тук и той може да потвърди, че тези стандарти върж, вървят ръка за ръка. Тогава, когато знаете, че една институция не спазва стандартите, можете да поискате по-високи капиталови изисквания. Колегията на надзорниците и съвета и комисията по настояха за задължително посредничество. Решенията на органът имат пряк ефект и приетите решения са кодифицирани в текста. Eh, Големият проблем, който е стои пред нас, е, че трябва да продължим да говорим за надзора на системните институции и институции с европейско изменение. Разбира се, трябва да се предприеме съответното разпределяне на правомощия. Има две неща. От една страна, да, ако не функционират механизмите, да бъдат променени. Но а, това може да стане само ако промяната се извърши на национално ниво, за да има въздействие върху отделните клонове. Ако говорим за банки, които оперират в определен регион, ще има затруднения с вътрешния пазар и с общия пазар. В Питсбург беше проведен среща на върха на Г-20 и имаше доклад, свързан с по-нататъчния принос към справянето с кризата. В разяснение 4А беше казано и ясно, че трябва да има финансови средства, които се отпуснат за секторите, които са засегнати от кризата. В стратегията до 2020 година е заложено изискването, че сектора трябва да поеме по-голяма част от негативните последствия от кризите, а не а, да бъдат поети тези негативи от а, данакоплатците. Който чете пресата знае, че този дебат се води в момента в Конгреса в Штатите. Необходими са още три гласа, да за се постигне мнозинство. Как ще разгледаме темата от гледна точка на настоящия момент? Възоснова на докладите и, на, и от гледна точка на, на докладчиците – е, искаме да се определи структурата на тези надзорни органи, искаме да се намали бюрокрацията и да се използва експертния опит на националните органи. Един европейски надзорен орган може да поеме този надзор само при сътрудничество с националните органи. Е, този орган ще бъде подчинен на Европейската централна банка по отношение на определенето на финансови институции с системно значение. Не знам как ще изглежда формулировката е, в окончателния вариант. Имаше предложение от страна на либералите да се говори за системен профил, когато става въпрос за тези системни банкови институции. Не става въпрос само за бизнес модела, а става въпрос до каква степен са изложени на риск тези дружества и как те са включени в една определена, определена мрежа. В рамките на 6 месеца след влизането на сила в мерките, комисията трябва да изготви предложение за съответното регулиране, за да се определи една рамка. Имаме вече понятие как ще изглежда тази регулация, но няма все още окончателен вариант трябва да се създаде едно, едно централно звено и в случай на криза това звено трябва да реши въпросите с капитализацията и да вземе важните решения. Бяха предложени редица изменения, които предлагат моралния риск да бъде избегнат и едно спасяване да се предостави само на последна инстанция. Смятам, че сега това, което научихме от Ирландия е, че гаранционните фондове не са толкова изключителни. Предвижда се един фонд за спасяване, който да бъде финансиран от финансовите институции и то предварително. По този начин ще се избегне риска и ще се изпълнат критериите, които са заложени от работната група, свързани с излагането на риск текста на господин Скина. Ам, както и по отношение на казаното госпожа Лолинг, става въпрос за абсолютно мнозинство при ам, нормативни решения. Независимо дали става въпрос за аргументация или за въздействие върху а, съответните бюджети крайна сметка трябва да има обща отговорност. В тази посока бяха предприяти изменения. Много колеги внесоха своите изменения и трябва да има възможност една държава членка да може да вземе решение срещу решението на един надзорен орган. А, трябва да а, се подходи към една процедура и нейното прилагане, а, ако съответната финансова институция е заплашена от банкрут. Трябва да се направи проучване, при да се предприемат тези мерки, за да могат да се предвидят последствията. Европейския надзорен орган трябва да предлага легитимни решения, които да са одобрени от мнозинството. Ако трябва да бъдат променени, да се внесат изменения, то ще е необходимо квалифицирано мнозинство. Като трябва да се има предвид а, а, коя държава е поискала упражняването на това право. В доклада са посочени и всички изменения. Това е, една вре, е един временен вариант. Текстът ще бъде преработван и по-нататък. Та, след обяд имаме заседание и тази дискусия ще е много плодотворна. Преди гласуването в пленарна зала можем да правим допълнителни промени и да се позоваваме на това и да се сръчим върху това как съвет и парламентът ще постигнат души. Трябва да запазим една ясна е, позиция при по-нататъчните преговори. Аз съм отворен за всякакви предложения, за всякакви препоръки. Ако имате коментари и въпроси, аз съм на разположение. Ще се работи и по-нататък върху този консолидиран текст. Кажете дали сте доволни от текста. Секретарята оказа много плодотворно сътрудничество. Ние ще поддържаме контакт с вас. Ако им, има предложения, които не ни отклоняват от нашата обща линия, ние ще ги приемам. Както господин Барние спомена в Екофин за създаването на един фонд, предоставящ средства за спасяване. Така че трябва възможно най-бързо да намерим решение на проблемите. Благодаря на всички, които участват при изготвяне на този пакет. Много е важно изготвяне на този пакет и то в, нашите, в днешните времена. Благодаря. А, така, както вече казах, ще дам думата на всички докладчици или заместниците им. Свен сега има думата за властите на пазара. Да, благодаря. Аз само ще повторя, едва ли не е това, което вече беше казано. Ще се постарая да бъда максимално кратък, защото колегата Мария Магал вече а, каза, че има много добро сътрудничество между отделните докладчици, също така докладчици в Сянка, секретарията. И трябва да кажа, че от чисто методологическа гледна точка сме изправени пред предизвикателство. Има три доклада, които са много сходни а, и по-отделно те не се различават особено и, ще бъде много, много смешно да не са съгласувани. Едновременно с това тези три доклада трябва да бъдат свързани с цялата рамка, да имаме ясна рамка и всички докладчици като цяло, с докладчици в сянка, трябва да заседават заедно. Иначе просто до никъде няма да стигнем. Но пък е много трудно да говорим едновременно с всички, които участват в докладите. И е много трудно също така да си изкажат абсолютно всички позиции по абсолютно всички а, пазарни проблеми. Невъзможно е също така да говорим с детайли и е, съответно да получим мнението едновременно на абсолютно всички докладчици. Така че ви призовавам тук, ако искате нещата да се променят в предложението на комисията, нещо, което явно искате, защото сте направили изменения. Но ако сте несъгласни с измененията, примерно на другите докладчици, нещата стават много сложни. И цялата, целият процес се превръща в една голяма бъркотия. И за това искам да ви помоля тук да кажете ясно къде виждате проблеми в целия процес и по даден конкретен въпрос, дори да направите изменение, при гласуването нещата могат да се обърнат. Но особено ако сме ги разисквали преди това, нещата могат да имат по-положителна сока. Не е такъв случай тук, за съжаление. Така че призовавам всички колеги да бъдат открити, да бъдат отворени, така че наистина да можем да проведем конструктивна дискусия. И аз оставам също така отворен за директни а, размени на становища с всички от вас. Мисля, че е много важно да бъдем а, отворени. По повечето изменения, нека да мина към, да пристъпя към същество, ще кажа, че получих изменения, свързани с ам, с органа за ценни книжа и е, относно полето за регулаторен арбитраж, това трябва да бъде една от задачите на органа за ценни книжа. Имаше също така а, нямаше големи проблеми по клаузите за а, по предпазните клаузи, но няма да повтарям какво точно беше казано. По член 7 имаше много изменения, техническата база, но, както вече казах, там също няма кой знае какви а, проблеми. По член 8 за директните правомощия и член 11 имаше някои проблеми, но като, че ли, като цяло имам усещането, че става въпрос за а, силно мнозинство. По спешните случаи, като че ли не става много ясно какво се дефинира като спешна ситуация. И трябва да кажа, че съм а, за примерно обявяването на, на спешна ситуация, но само ако а, наистина комисията се съгласи, че има такава а, спешна ситуация. По директния надзор има различни позиции, те бяха дискутирани, няма отново да ги разглеждам. По директния контрол, а, по клиринговите къщи има някои проблеми с измененията аз съм за директния контрол на клиринговите къщи от а, Агенцията за ценни, органа за ценни книжа и пазари. И също така, мисля, че ситуацията, в която се намираме в момента, показва, че трябва да се даде такава власт на а, Европейският орган за пазарите и ценните книжа. И Подобна опция трябва определено да се запази в подобни обстоятелства. И накрая трябва да кажа, че съм доста скептично настроен относно по това до каква степен имаме законово основание за подобни мерки. Мисля, че е странно да, а, да пристъпваме към подобни мерки и трудно ще ги оправдаем от чисто демократична гледна точка. Благодаря. Питър Скинер не е тук. Така че, доколкото знам, господин Булман ще направи а, становище. Благодаря, госпожо председател. Точно така. А аз ще разделя моите коментари в две части. В първите част ще изкажа позицията на, на докладчика. Във втората част, ако ми позволите, да направя няколко коментара от, в качеството ми на координатор за групата на социалистите и демократите. Питър Скина отговаря за а, осигуряването, а, за застраховането и извинете. Той се извинява, че не може да е днес тук сред нас. Той, неговите задачи са в областта на регулирането. Задачи свързани с изграждане на структурата на този орган от член 6 до 20. Новата формулировка, която изготвяме, именно свързана с разширяването и засилването оценката на системния риск. Трябва да има делегиране между различните национални органи, да се използва стресовия тест, както изготвянето на различни методологии. Трябва да има разяснавие, разграничаване на отделните зони на влияние трябва да има законодателство, което да се отнася до отделните сектори. Много е важно в настоящия момент да се въведат тези разпоредби. съвета, текста на съвета предвижда отслабване на функциите на органа за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Докладчик е подхожда много внимателно към езиковата формулировка на текста. Той го изготвя на английски смята, че това не отговаря на немското на немската формулировка на отделните термини. Член 22, той подкрепя създаването на две различни групи от а, участници в рамките на ИОПА. От една страна за страховането, от другата страна за професионалното пенсионно осигуряване. А, той се ангажира за създаването на <clears throat> установяването на баланс между тези две страни. Това, което той не подкрепя, е, е, да бъде намален, намалена степента на представяне от страна на индустриалния сектор. Държавите членки трябва да направят оценка на въздействието по отношение на ЕИОП и а, трябва оценка на въздействие също и на финансовите операции, извършвани от ЕИОПа. при организирането на ИОПа от 25 до 38 член. Той смята, че функцията на председателя а, се определя от определен а, списък. Този списък се определя от а, управителния съвет и трябва да има да се постига съгласие при важни решения с надзорния съвет. Той няма да подкрепи създаването на собствен експертен съвет, тъй като това ще доведе до увеличаване на бюрокрацията. 39 до 43 член. Той смята, че има проблем с а, установяването на органа във Франкфурт. Смята, че неговото място е в Брюксел. Член 44 и следващи става въпрос за оценяване ролята на САЙОПС при процеса на изпълнение. Трябва да има доизграждане на ЕЙОПА, за което е важно да има представители на трети държави. Докладчика е на мнение, че ИОПА трябва да има една силна и здрава структура. Той предупреждава, че трябва да се подходи разумно по отношение на надзора, по отношение на това дали могат да се забраняват отделни продукти и услуги, както и взимането на решение извън посочените рамки. Фондът, който беше споменат, ще даде по-добри възможности. Той е разработен в доклада на Ферейра. Като цяло, аз смятам, че позицията, която той изразява в момента, ви я представих накратко. Искам сега като координатор на моята група на Сисите демократи да изкажа моето мнение. Това е, е, е един много амбициозен проект, едно много амбициозно начинание. Има желание да се даде отговор на страховете а, от страна на гражданите след а, избухването на кризата. Всички докладчици, докладчиците в Сянка работят като осъзнават своята голяма отговор... отговорност. Има много различни мнения, както в рамките на групата, така и между политическите групи. Това е нещо съвсем естествено. Не може и да бъде по друг начин. Ам, но това се отнася до нашата съвместна работа, която отрозява опита, който сме събрали в рамките, в индустриалния сектор, в собствените ни държави. Обществеността следи с внимание това, което се случва и нека в името на нашите граждани да приключим успешно този проект. Ние се намираме в последната фаза в изготвянето и а, на този текст. Имаме нужда и трябва да се концентрираме върху това, да сближим позициите си, да има широк консенсус в рамките на нашата комисия и ако при възможност да вземеме предвид различните особености на различните промишлени сектори. Както господин Скина подчертава, че застраховането е, се различава от гледна точка на промишлената, гледна точка на банките. Ние сме в крайната фаза, както казах, Секретарята на нашата политическа група ще вземе участие при окончателното изготвяне на текста. В противен случай няма да имаме възможност да изготвим един балансиран текст и няма да можем да постигнем консенсус Разбира се, не става просто само за изготвяне на един добър текст, а и за една добра комуникация. Госпожо председател, днес сред, сред координаторите ще обсъдим допълнително, че ако ние стигнем до единодушие, трябва да изготвим един добър продукт или да работим бързо. Аз смятам, че трябва да изготвим един добър текст по-добре да имаме нужда от повече време и да не гласуваме прибързано. Защото за нас добрият текст е по-добър, по-приемлив, отколкото бързото му изготвяне. Благодаря. Преминаваме към Силви Голар. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо, защото всъщност ние работим колективно и няма да повтарям казаното тук. Ще се постараем да работи максимално бързо, без това да вреди на качеството. Имам само трети три коментара за моят текст. Благодаря на всички, които внесоха изменения. Те бяха много конструктивни. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря на секретарията още не сме постигнали напълно съгласие. Има два въпроса, по които предстои да намерим споразумение, отвореност. Има предложени изменения за Европейска централна банка, за степента на отвореност, а също така и степента на прозрачност. Желателно ли Европейският комитет за системен риск трябва да публикува своите решения? Няма да навлизам в подробности. Искам, с готовност ще се вслушам в забележките на всички, които искат да се изкажат. Връзката с другите доклади. Ние в, сме в процес на работа. Не сме достигнали до край на работата, но има един ключов въпрос, а именно възоснова на какви критерии органите ще се намесват пряко в работата на институциите. Мисля, че това е сложен въпрос. Въпросът е до каква степен можем да се намесваме и в, и в каква степен може да се намесва европейското ниво. Ще кажа това, което казах и на госпожа Ферейра. И имам съмнения във връзка с идеята да се определят институциите, които, които, при които има системен риск. Понякога това е свързано с размера. Според всички специалисти, с които разговаряхме, както в застрахователния сектор, така и банковия сектор, става дума за комплекс от критерии, които водят до риск. Да, и риска не е свързан непременно с големината на предприятието. Също така, много важен въпрос е лоялната конкуренция. Ако направим един списък от е, системни рискове или ще можем с, можем, бихме могли да изкривим е, конкуренцията. Ще спра до тук с ключовият, е, това е ключов въпрос е, за мой доклад на госпожа Ферейра и е много важно за всички усилия, които искаме да усъвършенстваме надзора. Ние проведахме изслушвания, изслушахме учени. И има впечатлението, че е, може би има една мода. В заключенията на съвета се появи и идеята за системният е, риск мисля, че трябва да помислим по-внимателно и да не и да внимаваме да не вземем а, решение, което да се окаже вредно в крайна сметка. Благодаря. Рамон, искате ли да се изкажете? Моят доклад е съвсем кратък, така че аз в рамките на 30 секунди ще кажа, че са внесени 12 изменения и няма никакъв проблем те да бъдат отчетени. Благодаря ви. Мисля, че можем да посветим оставащото време на дискусии. И сега Антолин. Благодаря, госпожо председател. Е, над 100 изменения бяха внесени. Благодаря на колегите, които внесоха изменения за техния принос. Е, ще днес е, след обяд ще ви предоставя моето мнение по отношение на а, вашите изменения. 114 са измененията. Има, разбира се, и компромисни изменения. Някои от измененията ги приемам. При 18 имам резерви тъй като те не са достатъчно последователни по отношение на останалите изменения те няма просто да се впишат в структурата на текста. И има изменения, свързани с пазарите на ценни книжа, ам, например финансовите и пазарни инструменти. И имаше изменения, свързани с капиталовите изисквания, какви критерии трябва да залегнат в при различни ситуации трябва да се опитаме да останем последователни по отношение на омнибус директивата. Новият, новите разпоредби трябва да обхващат всички останали по-стари директиви. Всички предложения, които засилват ролята на парламента в този процес, разбира се, от моя гледна точка, трябва да бъдат оценявани като позитивни. Раз... Трябва всичко да се случва с оглед влезлия в сила договор от Лисабон. Не трябва да въвеждаме една процедура, която да води а, до а, премахване на техническите аспекти. Трябва да използваме правомощ, свързан с делегираните актове. Трябва а, да разработим две категории, технически стандарти от една страна. А, да, аз също ще предложа компромиси. Трябва да е ясно, а, че това не са второкласни технически норми, а просто ние работим в унисон с договорите. На второ място актуализиране и преработването на директивите. По отношение на актуализирането ние го приемаме с отворени ръце. Въпросът с сроковете. Някои от измененията съдържаха срокове, за а, въвеждането на стандарти. Това е добра инициатива да се предвидят такива срокове и ето защо а, приветствам такъв тип изменения. Други изменения все пак се отнасят до по-щекотливи въпроси, като например необходимостта от изготвянето на насоки. Това е по-сложен и нормативен процес. Ето защо смятам, че трябва да започнем с изготвянето на насоките, но а, предвидения срок 2014 година е разумен. Искам да кажа още, че всички изменения, както казах, от моя гледна точка са важни. Аз ги приемам и приветствам, но има много изменения, които а, си противоречат. Ако всичко свързано с този доклад и с неговата функционалност, бих казал, че тези изменения трябва да бъдат премахнати. Е, развитието и изработването на доклада е от съществено значението, защо предлагам тяхното премахване. Е, утре на заседанието са поканени редица колеги. Е, ще може да се обсъди оценката, която ще дам. Някои колеги споменаха, че това е една съвместна работа, едно сътрудничество, което проведохме и това е необходимо, за да можем да постигнем единодушие по отношение на пакета за надзора. Свен, искате ли да се изкажете? Не, изчакаме вашия пакет. Малко е несправедливо, че ви изолират ще дам думата поред да на поступилите заявки за изказване. Ще се опитам да дам думата и на други депутати, които не са се записали още. Аз съм докладчик в Сянка по Европейския банков орган. Просто исках да знам кога ще взема думата. Тези, които са докладчици по нещо, моля, също кажете ми кои сте, защото като цяло имам 27 души, които искат да се изкажат. И трябва да запишем имената на желаящите. Опитвам се да дам думата първо на докладчите в Сянка но се страхувам, че няма да успея да дам думата на всички. Знам, че Астрид Лунинг също искаше думата. Тя също е докладчик Санка по нещо. А, отново за банките, да. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в Сянка. Нека да направя а, искам да направя забележка по доклада на господин Маркало. Имаше една много интересна статия в Financial Times, където се говорише за орган за решение за европейските банки. А, та, искам да попитам защо не създадем един организъм, който да бъде неутрален и който да се занимава с разрешаването на спорове от националните законодателства? Мисля, че ще е най-добре, много по-елегантно да имаме една а, неутрална арбитражна власт или орган, отколкото да се налага да гласуваме при подобни спорове. Това ми се струва странно. Що се отнася до а, гласуванията, аз лично исках да има а, обикновено мнозинство. Да се... И мисля, че това е правилно. Защото ако трябва да се гласува с квалифицирано мнозинство, трябва, това ще доведе до политизиране на а, проблема. Благодаря на господин Маргало за неговото положително изказване и от сега, относно доклада Гола, по който аз съм докладчик Сянка, искам да кажа, че в моята група вчера направихме едно първо проучване на компромисните изменения, представени от госпожа Голар миналата седмица и които вече бяха дискутирани в Страсбург. И по а, принципните въпроси, нека да ви кажа, че нашата група подкрепя позицията Европейската Централна банка да играе а, съществена роля в а, рамките на Европейската съвет за системен риск. Това е а, според схемата, предложена от доклада Ларозиер, според която а, се, трябва да има разпределение между макро и микропруденциалния надзор. А, вторият отстава в рамките на националните а, компетенции и съответно логиката, която искахме да, да имаме към по-голямо отваряне, всъщност иска да от, се отворим повече към външния свят, така да се каже, към експерти, академици и други. Аз не съм против, но винаги до сега, както виждате, съм била добре положително настроена към тази идея. Но мисля, че тук вече отиваме отвъд червената линия, така да се каже. И трябва да се попитаме от кой момент нататък националните органи, експерти и други взимат такова голямо значение и ще са мнозинство от такава степен, че банкерите и банковите органи ще се почувстват мълцинство. И съм... Ми се струва, че ако продължаваме така да разширяваме, в крайна сметка никога няма да са експерти тези, които ще взимат решенията. И трябва да не забравяме, че идеята първоначално не е да се създаде една институция, която да конкурира ЕЦБ, а да създадем допълнителна институция. А, относно потенциалният надзор в Европа, той остава все още много фрагментиран и в такъв фрагментиран пейзаж госпожа Голар би желала да запазим една междинна позиция. Позицията на Европейската централна банка е видимо подкопана спрямо първоначалния проект. Но все пак, дори и в настоящия проект, тя не е толкова подкопана, колкото а, в случая е предложена от социалистите и демократите. Нека да вземем един пример. Когато председателя на Европейската централна банка а, бъде а, излизащ от Европейския комитет за системен риск и ако дадем още един пост на един от националните супервайзери, контроли, идващи от европейско ниво, тази схема може да постави проблем, защото председателя на Европейския комитет за системен риск ще бъде мълцинство спрямо тези, които идват от зоната, от не еврозоната и също така от националните супервайзери. Едновременно с това ще има един заместник-председател, който идва също от не еврозоната, нещо, което евентуално ще доведе до непредставяне на еврозоната и за това, може би, най-добре ще бъде да имаме двама заместник-председателя, които да бъдат посочени от ЕЦБ, за да имаме а, съответно равновесие. И трябва, още веднъж посочвам, да има равновесие, справедливо равновесие. Това означава, че за да нямаме един единствен представител, трябва да се отворим повече и да не нарушим първоначалното равновесие, което сме целяли да постигнем с първоначалния текст за а, надзора в Европа. И в заключение, госпожо председател, ще предложа няколко компромиси изменения от името на госпожа Голар. Аз а, искам да имаме конструктивен подход. Мисля, че нашата група е достатъчно многобройна и може да направи така, че да се чуе гласа ни в тази работа. Благодаря. Благодаря много ще прочета списъка са записали се за изказване по реда, по който са подали заявка. Forward, Ferber, uh, Sanchez Presedo again, uh, Zalba Bidigan uh, and Sven Giegold. And then uh, from non-shadows, uh, I've got Annika Jury. So anybody else who... who... Някой друг иска ли По-нататък, господин Питало, Благодаря. Мисля, че общата картина, начертана от господин Маргайо, може да бъде възприета. Тези регламенти ще са първият отговор на парламента е, на кризата на финансовите пазари. Реформата се основава на централизирана реформа, при която има надзорен орган. Противно, противното би било грешка. Ще изневерим и няма отговорим на очакванията на гражданите, които пострадаха от кризата парламентът не може да се върне на по-мека позиция, просто за да постигне съгласие с съвета и комисията. Обеден съм, че можем да постигнем амбициозен резултат при това бързо. Казвам това, защото идеята. Е, защото ако искаме един орган да се свърши работата, трябва да му бъдат дадени достатъчни правомощия. Обхванате и въпроса за финансовите посредници. Трябва да се предвиди известна компетенция за националните органи. Ние не искаме да блокираме решенията, взети от органите. В противен случай ще навредим. Това, което трябва да правим е компромисите да не противоречат на основната цел на реформата, а именно наднационален надзор. Що се отнася до десето изменение, ние търсим по-амбициозни проекти. Не искаме да допускаме съвета да решава дали е, ситуацията е спешна. Това е решение, което трябва да се взима от експертен орган. И тук аз приветствам становището на господин Гиголта. Също така, ние трябва да имаме възможност Европейски е, съвет да поема инициативата, така, щото да не, се, да не възникват изкривявания в взаимоотношенията между държавите членки. Държим на активна роля на трансграничната група. Това е защитната клауза, която, за съжаление, не дава добра и точна дефиниция на това как на подкрепата, която ще се оказва на, на властите. И тогава, когато решенията, взимани от органите, е, оказват въздействие върху бюджета, надзорът трябва да се осъществява по начин, по който да се гарантира стабилността на този важен сектор. Трябва ни фонд в случай на криза да е неутрален спрямо политическите власти и също така банките трябва да дадат своя принос за посрещане на разходите, свързани с финансовата криза. Съгласен съм с колегите, които казват, че всичко трябва да бъде на едно място. Не искаме различни служби пръснати из Европа, които да, се, да не могат да се разберат. Благодаря ви. Благодаря ви. Вики. Um, Благодаря. Нека да се върна на началото, когато този надзорен орган когато им, структурата на този надзорен орган има за цел да насърчава прозрачност. Общи правила, по-добра трансгранична работа, усилия за изпълнение на европейското право и трансгранични операции при неотложни обстоятелства и защита на интересите на дънакоплаците. Това са положителните неща. Знам, че загубихме една седмица поради земетресението, каза ораторката, но мисля, че парламентът иска да бъде демократичен и прозрачен. Знам, че координаторите, докладчиците работиха усилено, но за онези, които не са докладчици и не работят в групите, от които има излъчени докладчици, нещата не са чак толкова прозрачни. Дори бих казала, че в момента е, се създава чувството за хаос. Е, могат да се внасят изменения и много учтиво и любезно ми беше представен нов вариант предложен. Тук са включени нови изменения, които дори не са били внасени. Аз мисля, че това обсъждаме днес. Така че в момента ние гласуваме по този документ – има и изменения, потенциални изменения, които все още не са показани. Ето защо мисля, че трябва да поемем дълбоко въздух и да е, положим усилия да бъдем прозрачни. По други документи има много добри взаимоотношения между докладчиците в сянка и докладчиците. И аз се надявам, че това ще се възстанови и при този документ има някои сериозни въпроси от правно и практическо естество по отношение на правомощията на ЕЦБ. Първоначално някои от докладчиците предложиха ЕБА е да има надзорен орган, да, да има надзорни функции. Сега се предлагат взаимоотношения които да са от типа на агенциите. Като имаме нашето собствено правно становище, издадено на 15 април, където се казва, че Европейският орган за системен риск има правомощия за е, свързани с експертни а, въпроси. Аз смятам, че а, тези взаимоотношения имат, са проблеми. Председателката прекъсва оратор. Не те прекъсва. Временно. Жан Пол. Исках да помоля Жан Пол да се е, изкаже след твоето изказване по процедурен въпрос. Искам да напомня нещо по процедурен въпрос, но накрая на изказването на госпожата. Oh, that's, that's, that's okay. right, so... Добре, добре. Вики, е, можете да продължите. Трябва ни време, е, за да сме сигурни, че има прозрачност. В е, доклада на господин Магайо има много положителни неща. Той предлага не само един фонд, а два фонда. И това е въпрос, който не, е, до сега не е предлаган публично. Аз нощи получих този документ. Така че сега преминаваме от един фонд към два фонда. Втория фонд ще бъде за гарантиране на влоговете. Сега трябва да огледаме внимателно въпроса с гарантирането на вложенията. Вложителите знаят, че има държавна гаранция и могат да прехвърлят парите си във всяка банка и финансова институция и използват тази система, без да се замислят дали институцията е стабилна и аз не знам дали това не, преди, не води до проблеми. Така че нека да огледаме въпроса, но не смятам, че ни трябва Европейски фонд. Не това предлага МВФ. Ще повторя казаното от господин Скинер. Нека да разгледаме въпросите на банковите решения, Докладът, на, докладът Ферера е много важен и нека да се Нека да разгледаме въпросите така, че да могат да участват докладчите в сянка. Жан Пол има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да взема думата по две основни точки. Първо, присъствам редовно на тези заседания и мисля, че трябва да вземем предвид вашите препоръки относно времето за изказване. Особено когато имаме наложени кратки сроко, кратки, е, кратко ограничено време. Много пъти казахте на докладчиците, докладчиците в сянка и въпреки всичко никой не спазва това, което казваме за времето. И второ, не мога да допусна като координатор на НП и предполагам, че другите колеги координатори, другите групи мислят като мен, да не мога да приема има един такъв непрозрачен дебат и че нещата тихичко се прокарват. Никога в парламента, поне доколкото съм тук от 6 години, не съм виждал подобно сътрудничество между докладчици и докладчици в сянка. И а, работата, извършена от колегите, е забележителна. Те са а, модел на отвореност и на, на комуникация. Така че искам тази работа, която е толкова важна, по толкова важна тема за цяла Европа, та, тази работа да бъде свършена в прозрачна обстановка, защото няма други институции, няма много други институции в Европа, които да работят така прозрачно. В моята държава институциите също работят публично, така че не искам да се чува, че в Европейския парламент институциите тук и хората, решенията се взимат непрозрачно. Благодаря. Ще кажа няколко думи по методологията ние сме изправени пред сериозно предизвикателство, свързано с характера на пакета. Маркус, Маркус Фербер има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в сянка по директивата Омнибус. При а, прераб при преработването на 11-те директиви комисията свърши доста добра работа, доста интензивно се занима с тези директиви. Европейската комисия, от друга страна, затрудни нашата работа с своята небрежна дейност трудно е от тази гледна точка да се изготви документ, който да обхваща изграждането на трите надзорни органа. Благодарен съм, че докладчика ни даде един общ поглед върху това, което а, той е изготвил за отделните изменения. Имам по- различно мнение. Трябва съвсем ясно да отговорим на един въпрос. Този целият пакет беше представен като пакета на Ламфалузи. Става въпрос за това, как в рамките на комитологията или правомощи свързани с делегираните актове, ще бъдат гарантирани отделни права за парламента. Докладчика предвижда по-дълги срокове. По време на Ламфалузи бяха договорни 3 месеца като срок за изготвянето на правилата. Сега докладчика предлага 6 месеца но все пак тези срокове трябва да отговарят на реалността. Трябва да се проведат преговори с консултативните органи. Може би процедурата трябва да се намали на 4 месеца. Но дали това ще доведе до повече прозрачност, повече демократичност, трябва да се замислим. Има много изменения, които бяха предоставени, но въпреки всичко трябва да стигнем до една е, използването на една разумна процедура. Аз се радвам, че може би ще имаме успех и ще излезем извън границите на собствените си политически групи, за да изготвим един единен подход. Е, ако не сме последователни в своите действия, няма да имаме голям успех при преговорите с съвета по отношение на директивите, тъй като съвета постигна единодушие по този въпрос в миналото. Финансовите пазари страдат от не много Европа, а от много държави членки. Пулката, която можем да си направим от а, ам, финансовата криза, че Европа е прекалено малка и безсилна да наложи единни критерии и правила. М ние трябва да работим в интерес на вложителите, в интерес на гражданите и тази наша позиция да я прокараме при преговорите на съвета, с съвета. Благодаря. Следващият. Благодаря, господин, госпожо председател. Благодаря, господин Гарсия Маргаю, за тази възможност да бъдем в контакт с вас. Благодарни сме за тази възможност за размяна мнение по банковия надзор. Дебатът е, е неокончателен, не можем да решим всички проблеми днес, това е очевидно. До, пленарна, до гласуването в пленарна зала ще възникнат много въпроси. Проблемите са свързани не само с графика. Миналата година ние започнахме работа, само че а, трябва да се приключи с този изключително важен въпрос в, е, той е много важен в областта на застраховането и на банковия сектор. 25 и 26 юни на Г20 трябва да бъде представен пакет. Е, и мисля, че ние сме за този пакет. Има обаче някои а, е, моменти, по които трябва да се води дебат. Необходимо е да поставим акцента върху въпроси, свързани с критериите, без обаче да правим изчерпателен списък. Не можем да кажем, че в... някои въпроси са окончателно решени, просто трябва да ги обсъдим допълнително. За втори път а, говорим по тези изменения и трябва да се натрупа една критична маса, която да доведе до компромис. Нямаме 100% съгласие. При всички случаи има доста сериозно съгласие. Е, парламентът представи своите, има вече направил свои предложения, представен е доклада Ларузиер. Може би трябва да се положат допълнителни усилия. Има някои въпроси, които са много важни. Постигнали сме известен напредък, особено в областта на финансовата устойчивост. Необходимостта да се гарантира стабилността не само в краткосрочен, но и в средносрочен и дългосрочен план – Това не е само на думи, тъй като тези решения ще имат осезаеми последици. Лоялната конкуренция, вътрешното поемане на външните разходи са също много важни области, по които има известно съгласие. Има един въпрос, свързан с това, че надзорът има не само експертен характер, а и пруденциален такъв. Това е много важно по отношение на а, риска. Необходимо е да се даде дефиниция на системния риск и на трансграничния риск. В а, Европа системния риск включва трансграничния риск. Аз съм за това да се включи в преамбюла. европейската система на няколко нива. имам предвид националните надзорни органи и как всички тези звена ще се а, обединят как всяко едно от тях ще си намери мястото. Ако искаме последователност, ако искаме единни правила, които да въжат за всички, въпросът е дали ще имаме един набор от правила за едни субекти и друг набор от правила за други субекти. Аз мисля, че ни трябва един набор от правила в европейския надзор не, при всички случаи трябва да има един общ правилник. Системните а, органи подлежат на различни правила. Говорим за различни правила в зависимост от вида риск. за ефективността на надзора. Това все още не е включено. Трябва ни списък с правомощия и повече хомогентност. Говорим за компетентни органи, които би трябвало да, прилагам, да прилагат европейските стандарти. За това обаче те трябва да имат сравними правомощия. Този въпрос все още не е решен. Трябва силен орган. Мисля, че има споразумение по техническите стандарти и прехвърлянето им към делегирани актове. Аз съм за това. Повече акцент върху единния правилник – трябва да се засили независимостта на надзорния орган. Мисля, че тук е постигнат напредък. По бюджетните аспекти по-конкретно, а това е много важно, казва също така, че надзорът трябва да се основава на участието и консултацията – мисля, че има напредък и от демократична гледна точка Европейския парламент трябва да участва активно. Има обаче още един аспект, който според мен е още предмет на дебат. Нямам предвид надзора на, систем, на системни институции, говоря за системния надзор. Необходимо е да си имаме точна представа за това какво представлява системния риск, как да го идентифицираме и според мен това влиза в обхвата на дискусиите за създаване на защитни мрежи. Поемането на външните разходи е друг важен а, въпрос. Не искаме данакоплаците да поемат а, да плащат цената. Както казах, е, трябва да се натрупа критична маса. Не бива да отлагаме а, е, до безкрай решенията. Вярно е, че а, е, решенията ще се приемат стъпка по стъпка. Благодаря ви. Благодаря. Господин Зарба Битекан. Благодаря, госпожо председател. Много е важно тези три доклада да бъдат хомогенни, съгласувани. И ще обясня защо трябва да има един член 12 относно застраховките и другите доклади. Има а, предприятия, органи, които работят в тази област са застраховки, които представляват системичен риск. Например, такава една от институциите в Женева. Така че трябва да имаме подобни разпоредби в сектора на застраховките. И тук всички сме съгласни. Трябва да имаме един фонд, свързан с застраховките, който ще разполага, разбира се, с много по-малки средства спрямо фондовете, свързани с банковия сектор. И има много по-малки рискове от фалит, примерно, в областта на застраховките. Те могат да се прехвърлят към други институции – Така че трябва да имаме една, така да се каже, европейска марка за гаранция на застраховките, за да е, осигурим съгласуваността и да има съответно компетенции, свързани с застраховките. Разбира се, има национални компетенции в тази област, но трябва да има хармонизирането на тези гаранции. И това да стане на европейско ниво, т.е. да има една обща европейска гаранция за всички застрахователни институции, които представляват систематичен риск. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Гори. Благодаря, господин председателю. Опитвам се по такъв начин да групирам коментарите ви, че да се концентрираме върху въпросите, които могат да доведат до конфликти, най-вече с съвета. Трябва да знаем в коя посока ще поемем, за да постигнем един компромис. Вече казахме, че ще е важно е, тези надзорни органи да функционират от 2011 година. И унгарското председателство трябва да се ангажира с приемането на това, изпълнението на това досие. Парламента иска да има централен е, надзор, и органите трябва да взимат обвързващи решения. Финансовите институции трябва да имат европейско измерение. Това е една стъпка напред, но има един въпрос, който трябва да бъде взет предвид от докладчика. В много държави има банки, които са в затруднения. Ако искаме да изградим институции, надзорни институции с европейско измерение, трябва да подходим внимателно към тези държави членки. Ако надзорът на европейско ниво е, не функционира правилно, то трябва да се поеме и съответната отговорност, защото с това са свързани е, рискове и е, както това зависи дейността на много дружества от е, трети страни. решенията трябва да бъдат взети на европейско ниво и съответно да бъдат и гарантирани влоговете на гражданите и инвеститорите. Смятам, че парламента трябва да бъде силен, трябва да говорим с един глас е, при надзорните органи тук става въпрос не за политически въпрос, а за професионално отношение и експертен опит. Е, чухме, е, че правомощите за вземане на решение на парламента са от изключително значение. Трябва да има постепенно въвеждане на тези разпоредби, за да няма изкривяване на конкуренцията между отделните банки. Нека да ам, тези разпоредби да не са в ущърп на нито една финансова институция. Въпросът с стандартите е много важен. Европейския парламент предложи европейските финансови, европейските надзорни органи да се занимават по-обстойно с тези въпроси. Важно е да има ясна дефиниция на а, задачите, за да се знае какво правят националните надзорни органи и какво правят европейските надзорни органи. Правната сигурност и правните гаранции за държавните членки ем, са важни. А, как, как ще се подходи, ако държавите членки не са съгласни с решенията на Европейския надзорен орган? Парламента предложи да има оценка на въздействието, свързани с фискалните последствия. Четири дни са прекалено кратък срок. Според мен един месец а, трябва да имат институциите на разположение. Относно представенето на информация, важно е Е, информацията не да бъде предоставяна на финансовите органи, но не трябва да, е, да има регулиране, което да е, доведе до утежняване на работата на финансовите институции. Смятам, че що се отнася до надзорните органи. В тях трябва да има а, представители на а, националните а, банки. Важно е да се прави оценка на ликвидността. Ето защо е добре да има представители на тези финансови институции в тези надзорни органи. Консултативния комитет е една институция, която ще включва експерти от националните централни банки, много е важно да се използва експертния опит на специалисти. Ще включва академици, научни работници, които ще дадат своя принос. Относно Европейски комитет за системен е, риск, това е едно общо звено, един общ е орган. Тук не става въпрос за ем, секторни въпроси, а за въпроси от общ характер. И накрая, по отношение на надзорните органи е важно да има представители на националните централни банки, но Разбира се, има различни изменения по отношение на ръководния орган към Комитета за системен риск и той не трябва да включва представители на държавите членки. Ам, тъй като кризите не познават граници в крайна сметка. Има изменение, което внесох аз и господин Трише го прие. Смятам, че ще намерим едно общо решение. Съвсем накратко, като докладчик в Сянка, искам да добавя, че ние като зелени смятаме, че е проблем. Знам, че сме малцинство. Тоест, проблем е за нас да се повтаря, че 27 държави членки трябва да бъдат представени в основните органи за взимане на решения с централните банки. Има известно напрежение между логиката, както каза госпожа Люлинг, ние искаме европейско решение, от друга страна има една логика, според която да не могат да се подбере определен брой хора, за да се ограничи големината на органа и да се осигури множественост. Също така нямаме нищо против принципа ЕЦБ да играе водеща роля в органа за финансова стабилност. Ке има думата. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че по-късно ми давате думата, за да не повтарям казаното от колеги. Знам, че Жан Пол каза някои неща. Ще се постарая да бъда максимално кратка. Аз бях докладчик в Сянка по а, за страховката и аз успях да стигна до Страсбург, обаче имаше други, които не успяха. Загубихме много време по, а, за, страхо, за, за страховането. И така, и тази седмица загубихме време, тъй като докладчикът не може да присъства тук тази седмица. Така че всъщност по въпросите на застраховането ние губим две седмици. А, това е важно, като си им предвид, че би трябвало на окончателният документ трябва да се гласува на 4 май. Целта тук е да целта е отделните доклади да бъдат максимално близки. Ето защо ни предстои много работа. Било за да доближим един доклад към другите два или двата да бъдат доближени до другия. Но при всички случаи ни трябва три документа, които да са сравними. Ние, гласув... Ние ще гласуваме след 4 работни дни. Няма докладчик по за документа за страховане. Притеснявам се, че няма списък за застраховане. По какъв начин за Бога ние ще успеем да гласуваме на 4 май? От процедурна гледна точка. Застанието на координаторите също миналата седмица беше отложено. Така че всичко, на всичко, всичко е спряно не, не по вина на комисията. Е, реалността е, че е, Екофин не предвижда да разглежда тези документи в краткосрочен план. Ето защо аз мятам, че трябва да е, работим добре, а не бързо. Ако спокойно разгледаме всички изменения, би трябвало да разполагаме с такова време, така че да не, се, да не създадем а, хаос за институциите през януари 2011 година. Нека да видим как да се случи това а, спокойно и внимателно, вместо да се опитваме да натъпчем всичко в рамките на 4 работни дни. Благодаря. Обедена съм, че мога да кажа няколко думи за надзорния, с пакета за надзора. Смятам обаче, че трябва да се каже нещо преди това по въпросите на графика. Ние казахме, че ще се опитаме да работим максимално бързо, без обаче а, да жертваме качеството за бързината. Както каза Кей, координаторите по-късно днес ще обсъдят начина на работа. Дали можем да отложим гласуването без да предизвикаме твърде много проблеми. Как точно ще се гласува, дали по начина, дали по начина който използвахме по време на триалога. Трябва да видим как ще работим с преговарящите, също така на какво ниво да бъдат триалозите. Някои от различията ни могат да бъдат от подчертано политически характер – Също така има и взаимна връзка с други аспекти, например делегираните актове, както каза Маркус Фербер. Аз самата съм работила по този въпрос, заедно с господин Санчес Пресадо. И целта ни е да вземем важните решения в областта на делегираните актове. Утре ще проведа срещи с представители на Испанското Министерство на финансите, за да разработим методологията на онова, по което работим. Секретарията ми каза също така, че ни предстои днес да се представи първия вариант на списъка за гласуване. Той няма да е пълен, но ще бъде полезно да се види времената временната последователност на гласуването. Полезно ще бъде първият вариант да ни бъде представен. Обеден съм, че въпроса за датата, на която ще се гласува, а, няма да бъде решен сега. Ако обаче имаме непоклатими позиции, може би няма да успеем да гласуваме на 4 май. Не може да се взима едностранно решение по този въпрос. Обикновено аз давам думата на някой от докладчиците, в, по обратен ред обаче. Вие винаги се изказвате пръв и така създавате общия контекст. Някой друг иска ли да се изкаже? Координатори също не искат. Тогава вие. Просиенто, президента. Пунтос Puntos благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Това, което е важно сега, не скоростта, а посоката, в която вървим. Все едно, че управляваме един огромен кораб. И когато един такъв кораб тръгне в една посока, е много трудно да си промени бързо посоката, така че трябва с това да се занимаем още от самото начало. Може би това е такъв един патриотичен комплекс но може би трябва да се възползваме повече от е, испанското председателство. В момента водим едно разсъждение, благодаря на Жан-Пол Гозес в това отношение, който защити докладчиците, е, докладчиците, които работиха бързо, без превод на техните езици е, и ние винаги успяхме да запазим добрия контакт. Представителката на консерваторите говори за едно първоначално споразумение, според което трябваше да се четирите доклади на четири групи, в зависимост от броя на членовете на тези групи и в зависимост от съгласуваността на тези доклади с общата ни философия. Опитвахме се да ги разпределим според философията на всяка група. Аз лично не съм избирал едва ли не да се разделя с партията си. Представям ви моята гледна точка и оставам отворен да разисквам с консерваторите и с всички останали. Но за да може да има такива дискусии, първо трябва да сме наясно помежду си. И за това се опитваме да направим едно усилие тук, да имаме един консолидиран текст и ще продължим взаимно да се държим в течение на временните си заключения по текста. Основният въпрос тук е следният. Наблюдението на риска и а, системичните институции. Госпожа Гулар, говореше за това, че имаме модна тенденция. Аз не следя модата. Още повече, че примерно като дойде есенната мода, аз се следвам и през зимата и през пролетта. Така че не казвам, че никога не си променям идеите, напротив, казвам, че когато имам една идея, държа на нея но има много важни проблеми, с които трябва да се занимаваме. Тази пролетна мода, така да, да я наречем, вече беше лансирана от съвета от Г20 с стратегията 2020, комисията с последното предложение на комисаря Барние в Екофин в Мадрид. Това е мода, която е защитавана също така и в Съединените щати, а именно, че трябва да има по-добър надзор. Вярно е, че за да се определи, да се дефинира една системична институция, трябва да има ясни критерии. И то не е само относно големината. За да имаме надзор на системният риск, трябва да имаме модел. Действащ модел. И когато работим чрез клонове и други, трябва да видим как тези клонове функционират и е, съответно какви са връзките между отделните филиали и а, е, предприятието или фирмата майка. Трябва да видим също така какви са отношенията между филиалите, банката а, е, майка и също така а, различните други финансови институции. Така как ще намерим разрешение на този проблем? Има един проблем с списъка бяха защитени два противоречиви аргумента. Първо, първият от тях казваше, че трябва всяка институция да фигурира в един списък и че ако тя фигурира в този списък, според някой това е лошо, според други това е добре за конкурентоспособността на институцията. Но не можем да имаме и двата аргумента. Според мен става а, въпрос тук за един проблем в съдържанието. Защото има институции, които не можем да изоставим. Институции, които могат да фалират, без това да доведе до проблеми в цялата система, но има други, които не можем да оставим да фалират. Кога тези институции трябва да бъдат подложени на надзор? Кога трябва да допринасят за някакъв фонд за да не плащат дългоплатците. Дали да, се, да има контрол, който да, е под, който да е предварителен е, и да се следят за всякакви симптоми за някакъв риск. И ако има такъв, такива симптоми, такива знаци, дали трябва да кажем на въпросната институция, вие а, представлявате риск за системата, следователно трябва да внасяте средства в даден фонд, за да не се наложи да накоплатеца да плаща за вас. Така че, мисля, че в това отношение трябва да сме наясно и кога се появява истински риск. И един последен коментар. Тази пролет на мода се появи вече и сред отделните държави членки. Например, някои правителства, френското, германското, искат да имат такива помощни фондове. Нека, примерно, да вземем Случай на един немски клиент на немска банка, който обаче иска да. А, а, който си е внесе парите в филиал на същата банка в Лондон. Той ще бъде ли покрит от този фонд? Същият е случая и с клиент на френска банка, който си е внесъл парите в филиал в Лондон. Той би трябвало да се възползва от средствата във френския фонд. Четох наскоро една статия която започваше с библейски цитат. За филистинците. И, и за храма, който се е срутил над главите им. Мисля, че можем спокойно да се сравним с този библейски цитат и да кажем, че всъщност ние ще сме тези, на чието глави ще се срути храма. И тук трябва да останем реалистични. Може би трябва да създадем два фонда. Защото от една страна трябва да имаме гаранция на влоговете и от друга страна трябва да гарантираме, че няма да накоплаците да плащат за грешките на банките. И определено трябва да се вземе предвид нивото на риска както и за единия, така и за другия фонд. Има също така чисто морален риск. Не, когато една институция а, се срути, когато нафалира, трябва всъщност да, да, не се, да не чакаме да се озовем в ролята на търговците в храма. И трябва да избегнем да накоплатеца да плаща трябва да направим нещо като осигурителна мрежа, така че да намалим щетите от падането. За тази цел трябва да сме по-отворени към дънакоплаците. И не трябва никога вече, никога вече, обикновените хора да плащат за финансовите провали. И за това трябва да имаме такива фондове. И а, единствените, които не бяха доволни с решенията на Г-20, бяха Нова Зеландия и Канада. Но Нова Зеландия си следва един модел. И там се работи с филиали, които а, са под надзора на държавната компетенция. И това е модел, който не можеше да бъде приложен преди Римския договор. Така че всички тези проблеми, свързани с инвестициите в Европа и рискове, които могат да нанесат вреди на цялата реална економика, са важни. И в заключение искам да кажа, че ако не действаме сега, никога няма да действаме кризата ще си премине, последствията също и ще се върнем към предишната ситуация и ще си стоим, чакайки нова криза с някой друг финансов или пазарен продукт. Така че това е проблема ни. Трябва да поемем своята отговорност в този момент, когато наистина можем да я поемем. И мисля, че от този момент нататък вече ще печелим битката. Разбира се, ако си поемем отговорностите. Мисля, че ще бъде по-лесно да стигнем до споразумение с испанското председателство, отколкото с белгийското. Още повече, че не се знае кой ще представя белгийското председателство, като се има предвид какво става в страната. Мисля, че трябва да действаме бързо. Вярно е. Сега желая, едва ли не, че господин Запатеро да спечели изборите, но, госпожо председател, това е което мога да направя. Въпросите са много сложни трябва да постигнем споразумение между тези, които го желаят и после да наложим, така да се каже, това предложение на останалите колеги, но така трябва да функционира Европейския парламент отворено, прозрачно. За мен беше удоволствие да дискутирам с всички колеги тук. Благодаря. Right. Uh, thank you very... Благодаря ви. Не мога да повярвам, че приключваме 10 минути по-рано. Sí, un minuto solamente. Yo me sumo a las palabras. Искам само да кажа, че съм съгласен с господин Маргайо. Няма да влизаме в дебат по системния надзор. Въпросът е важен, но той не е повод за закъснение. Най-разумното е да приключим процеса, така че аз съм за това да работи максимално бързо и максимално добре. И да можем да спазим собствените си ангажименти. Ние трябва трябва да можем да представим този доклад на следващото заседание на Г20. Ако не възникне някаква друга сериозна пречка, ние трябва да спазим сроковете. Не казвам, че трябва да че ще решим всички въпроси, но мисля, че в крайна сметка с времето ще постигнем решение. Тази комисия е част от парламентарния процес, но, но тя не изчерпва целият процес, така че трябва да можем да управляваме времето си. Добре, каза госпожа председателката, приключихме. Ако някой иска да разговаря с мен, ще бъда тук още няколко минути. След това днес след обяд ни предстои друго заседание. И имаме и открито заседание на координаторите.